We can start. Allora, grazie. No. Buongiorno a tutti, eh, iniziamo i nostri lavori. Добър ден всички. Започваме работа, имаме известно закъснение, е, но тъй като трябваше да се смени залата, това обяснява закъснението. Няколко съобщения и след това ще преминем към дневния ред. И така, това, което трябва да ви кажа, че утре след обед заседанието е отменено, четвъртък след обед, точка седма от нашия дневен ред. Информация относно текущите трилози. Миналата вечер доста докъсно продължи тази информация и ще бъде отменена тази точка. Тя отпада, защото няма заключение по този въпрос. Така че няма сутринта да обсъждаме този въпрос. И последно, някакви проблеми ли има? А, трето съобщение. А, за съжаление не е пълен езиковия режим тази сутрин. А, поради възможностите на тази зала, но се надявам днес след обед в другата зала, в която ще продължим заседанието си в Ян, ще имаме пълен езиков режим. И така, ако няма бележки, възражения по тези изменения на дневния ред, които споделих с вас, можем да преминем към нашия дневен ред. И така е, преминаваме към електронна идентификация, удостоверителни услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар. Марита Улскок е докладчик по темата. Дава ми думата, след това ще дам думата на докладчите Сянка. Получихме повече от 400 изменения – по а, този доклад електронна идентификация, достоверителни услуги, но няма огромни пропасти между становищата и се надявам, че ще постигнем добри компромисни варианти. По частта идентификация вече работим, след това ще преминем и към удостоверителни услуги. В общи линии мога да кажа, че има наистина предизвикателство в това текста да бъде последователен и да бъде съобразен с доклада на комисия ИМКО. Е, ние разделихме тези части на текста с тази комисия, но наистина е доста труден технически а, този а, доклад, така че е изключително важно и аз и докладчиците в сянка да работим заедно, съгласувано с комисия ИМКО и е, госпожа Гала, която е докладчик от Имко. Що се отнася до самите изменения, бих е, искала да изложа някои по-философски, така да се каже, въпроси. Първо, идентификацията Измененията, които са внесени в тази посока, се стремят да изчистят самото понятие идентификация и само необходимите реквизити за достъп до услуга трябва да бъдат посочени при идентификация. Е, тоест, стремежа е да не се е, използва прекомерно много информация, излишна информация. Принципната ми позиция е, че държавата членка трябва да има възможност за избор е, по отношение на електронната идентификация. Така че текстът трябва по еднакъв начин да позволи третирането на различните системи в държавите членки. Не трябва да се дискриминират държави, които предпочитат по-простия метод на идентификация, не е, толкова, с не толкова много изисквания. Също така а, а, стандартите, които гарантират оперативната съвместимост от техническа гледна точка, трябва да бъдат спазени, тъй че да се зачетат решенията в държавите членки. Защита на данните. Член 11 обхваща само частта, свързана с удостоверителните услуги но а, виждаме в измененията, които са внесени, а, че има изразена загриженост, що се отнася до а, защитата на личните данни. Какво означава, какво представлява механизма на валидиране? която, който всяка държава членка трябва да въведе, за да защити личните данни. Трябва ли, достатъчни ли са само общи разпоредби или трябва да бъдат прецизирани, да се предвидят и специфични такива? Ще видим как ще подсилим разпоредбите, свързани с защитата на личните данни. На трето място, оперативната съвместимост при трансграничните услуги, електронните трансгранични услуги. Както посочих преди е, малко, е, Комисията не посочва приоритети, е, що се отнася до услугите за електронна идентификация, не казва какъв е приоритета, приоритета кое е по-важното и трябва да бъде на първо място разработено. Но трябва да бъдат свързани всички услуги с електронната идентификация и всички услуги, които са на разположение в мрежата и да се гарантира оперативната съвместимост за трансграничните услуги приоритетно. Е, самата аз съм внесла изменение в тази посока, ще видим как ще бъде посрещнат. Удостоверителни услуги. В тази сфера много голям напредък няма постигнат, но все пак е, е, с оглед на внесените изменения трябва да кажа следното. Дали всички удостоверителни услуги, обхванати в директивата, са наистина необходими? необходимо ли е да бъдат идентифицирани уебсайтовете, например. Така или иначе се провежда дискусия по този въпрос, ще продължа разговорите с докладчиците в Сянка, за да а, видим дали е уместно да се включат всички тези елементи в текста. Трябва да сме пределно ясни по отношение на последиците за нашето законодателство. И на пето място делегираните и изпълнителните актове. Това е аспект с хоризонтално измерение в много от разпоредбите комисията има възможност, има това да приеме делегирани актове или изпълнителни актове. Тук ще повторя вече казаното от мен. Няколко депутати, в това число и аз, сме доста скептично настроени към подобен подход, към подход, който зависи прекомерно от делегирани изпълнителни актове. Не сме го обсъдили задълбочено, но съм убедена, че ще постигнем съгласие. Благодаря, благодаря Марита. Да, наистина доста усилено сте поработили трябва допълнително да се задълбочи а, е, тази дискусия. Благодаря. А, е, първия докладчик сега. Само Благодаря, госпожо председател. Тук е, става въпрос за тема, която има огромно значение за развитието на дигиталния общ пазар. И една и тази цел стои много, много високо в нашия дневен ред. Благодарности за докладчика, благодарности за много отворения дух, в който тя работи, за сътрудничеството с доклад... докладчиците в сянка. Смятам, че е много добре работим и ще излезем с един добре подплатен документ по темата. Ако мога сега да упомена някои от измененията, които съм подала и изменения подадени от колегите също. Действително, въпросът с удостоверителните услуги не е напреднал чак толкова. Не сме го дискутирали още. Но съм подала изменения, защото според мен има някои е, затруднения, свързвани и с е, дефинициите, примерно предоставящи удостоверителни услуги, е, е, доставчици на съответните услуги, не е ясно как е, надзорните органи ще могат да изпълняват своите задължения. Член 13 в предложението не предвижда и процедура, примерно, за удостоверяване е, за това, че тези е, фирми и дружества да имат задължението да оповестяват, че те се занимават с подобни услуги, защото как могат те да бъдат е, контролирани, ако не е ясно, че извършват тази дейност? 278 изменение, подадено от колегата Саид Карим по член 51 настоява да има сертификат за подобни компании и смятам, че текстът е добра отправна точка, за да изчистим тази материя. После се говори за е, среда на доверие, за да е, има и много пълноценно разгръщане на взаимоотношенията в дигиталната среда. Сега въпросът е кой ще е кръга от услуги, които ще бъдат засегнати от съответните е, задължения. В член 17 се предвиждат текстове за уведомяване на надзорните органи и според мен тук могат да се създадат проблеми. По тази причина би трябвало да се помисли е, за отделните етапи на този процес. 323, е, 324 са изменения в този смисъл. Има и други колеги, които са се занимали с тази тема в изменения и са направили предложения които са интересни. И за това, вероятно, ще можем да излезем с едно компромисно изменение, което да е достатъчно качествено на базата на всички изменения по тази материя, тъй като е, те доста, доста близки. Член 10 за доставчиците на удостоверителни услуги извън Европейския съюз – не се казва дали трябва да има списък и дали те трябва да бъдат включени в списъка на европейските доставчици, както и не се казва кой отговаря за това да се провери дали те спазват изискванията на настоящия регламент, защото става дума за доставчици от трети страни. Тоест там евентуално ще има споразумение. И ще трябва да се удостовери дали е, съответните доставчици изпълняват изискванията на регламента. Изменение 223 е, предвижда комисията да прави това. И ми се струва, че има смисъл от това изменение. Няма да говоря за останалите изменения, защото няма много време. Но примерно се говори за технологична неутралност, 213, 313 изменение, изменете. Също има изменение за делегираните актове. Изменение 93, 435 също е, обръщат внимание на тази тема. Във всички случаи мога да кажа, че съм готова да сътруднича, да водим диалог, в много добър дух работим и се надявам, че ще дадем своя добър признас. Благодаря, госпожа Кастия. Сега давам думата на следващия оратор в сянка, господин Кройцман. Благодаря. От е, измененията става ясно, че трябва да се поработи по предложението на комисията. В това сме единодушни. А много често става дума за дребни подробности по тези толкова сложни е, въпроси. Доста неща упоменаха колегите, но нека да спомена някои. Разбира се, най-важната тема е електронната идентификация, че тя трябва да бъде е, безспорна, че трябва да бъде свързана и също с е, услугите. Дефиницията за доставчици създава въпроси също как е, ще се съчетаят е, различните системи, защото те не могат е, тук така да бъдат променяни или хармонизирани. Има различни нива на сигурност на електронните системи за идентификация и затова аз подавам изменения, които да дадат възможност да се предоставят достъп до трансгранични услуги. би трябвало да има сравняемо високо ниво на сигурност, защото ако ще има трансгранични услуги, е, не може една страна да има по-низко ниво на сигурност. Трябва да има сравнимост на системите. Има такива пилотни проекти вече на европейско ниво. Също трябва да видим какъв е опита е, и да продължим да обсъждаме въпроса за удостоверителните услуги. Не смятам, че трябва да се меси много на пазара, защото нещата там се развиват много бързо и е много важно да оставим е, предприемачите да работят. Е, по отношение на отговорността, не смятам, че тя трябва да излиза от режима на гражданското право. Не е необходимо това. Разбира се, че очакваме много високо ниво на сигурност на удостоверителните услуги. Постава се и въпроса за доставчици от трети страни. Предложението на комисията, аз лично не го приемам, за електронен подпис също се поставя въпроса дали европейски гражданин или гражданин от трети страни може да работи с електронен подпис и дали има съвместимост на системите. Това трябва да може да бъде проверявано. Доставчиците на услуги трябва да са извършили одит за безопасността преди да започнат да предоставят услуги, а не след 6 месеца. Би трябвало да има и е, система за одит на удостоверенията. По отношение на е, разпределението на правомощията трябва да си сътрудничим с комисията ИМКО. Но аз е, не смятам, че нашите мнения се разминават чак толкова много. Мисля, че ще постигнем добри компромиси. Председателката. Сега господин Андерсън за зелените. Госпожа, извинете. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички колеги, с които работихме по регламента. Бих искала да ви напомня, че проекто регламента започва с тези две думи да изградим а, доверие. И това трябва да бъде основното ни послание. Затова с задоволство а, виждам, че са взети предвид защитата на личните данни, идентификацията и така нататък. Това са все аспекти, които се споделят както от мен, така и от представителите на другите политически групи. Необходимо е да не забравяме тези елементи в нашата работа. Бих искала да благодаря на докладчика за това, че води дискусиите, които бяха изпълнени с дух на сътрудничество. Докладчика съвсем сериозно е, обмисля да остави а, е, темата. Идентификацията обаче не е технически проблем, който просто не е хармонизиран между държавите членки. Тук става въпрос за услуги за валидиране, е, които не са хармонизирани. Начина по който ние заявяваме на някого, че а, неговите услуги отговарят на условията. Това всъщност е една техническа система, а, в която може да имате възможност да се срещнете лице с лице с съответната страна. И в това отношение държавите членки са избрали различно решение, за това говорим за оперативна съвместимост на техническите системи. Но трябва да има и оперативна съвместимост на правните системи защото а, нямаме само технически проблеми. Бих искала да чуя и мнението на комисията, за да смени малко перспективата. Какво означава идентификация? Това е един доста двузначен термин, той е и философски. Бихме ли могли да обсъдим също така и как бихме могли да изградим тази оперативна съвместимост между държавите членки? Оперативна съвместимост, която искат не само държавите членки, но и техните граждани. Мисля, че колегите ми са съгласни с мен, че не трябва да се стига до техническа хармонизация, която да бъде обратната страна на по-низки стандарти на сигурността и по-низки стандарти в областта на защитата на личните данни. Също както в Германия и Австрия, бихме могли да държим отделните институции отделно една от друга, но бихме могли да постъпим и друго яче, както се прави в Белгия, например, можем да ги сближим. Така или иначе, става въпрос за технически услуги, свързани с валидирането на определен вид услуга. Не трябва да забравяме институционалната рамка, която е приета в много държавите членки, предполагам. Тук говорим за удостоверителни услуги и за услуги по електронна идентификация. Идентификация, ако имаме услуги – това ме води на мисълта, че аз като гражданин би трябвало да имам право на избор. И се питам, защо не създаваме техническа хармонизация, в която гражданите да имат право да изберат средството за идентификация по интернет в рамките на електронната услуга. Защо да не мога аз да избера тази услуга, тази в която имам доверие и която считам, че ще защити личните ми данни. Приканвам комисията да помисли върху това. И накрая, нещо, което не сме разглеждали на срещата на докладчиците в Сянка, но което неизменно ще възникне в дискусията. Как да осигурим сигурността на тези приложения? Според мен най-добрият начин е това да се случи посредством прозрачност, т.е. да имаме одит, както спомена и колегата от либералите, да се даде възможност за надзор и от други лица. Директивата от 99-та за електронния подпис поставяше най-вече акцента върху е, сигурността в рамките на политиката, но тази директива не постигна търсената цел. Затова бих искала да чуя мнението на комисията за тази идея да постигнем сигурност посредством по-голяма прозрачност. Бихме ли могли да помислим върху въвеждането на по-голяма прозрачност в този регламент, за да сме сигурни, че сигурността и доверието са на лице, че прозрачността е на лице, защото в крайна сметка живота на хората ще зависи от качеството на тези услуги. Това ще се отрази на цялата правителствена структура. Така че очаквам коментарите на комисията в това отношение и бих искала да ви благодаря за отделеното време, както и да благодаря на колегите за сътрудничеството. Благодаря. Благодаря ви. Докладчиците в Сянка се изказаха. Сега нека да чуем колегите. Господин Уди. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да поздравя докладчика, както и представителите на политическите групи. Това досие е много важно за конкурентоспособността на нашия континент. Няколко коментара. По член 10 приемаме доставчиците от трети страни да могат да доставят услуги на територията на Европейския съюз. Аз предложих да се прилага принципа на реципрочност, т.е. той да се прилага към държави извън Европейския съюз, трети държави, които могат да използват тези удостоверителни услуги. Тоест, постепенно можем да наложим прилагането на принципа на реципрочност и да започнем да приемаме услуги от тези държави. По член 19 предлагам в списъка с условията, за упражняването на дейността на доставчик на удостоверителна услуга, да се задължат тези доставчици да предоставят услуги във връзка с дейности, за които се счита, че са нелегални. Искаме да се борим с корупцията, с прането на пари и с всички дейности, свързани с тероризма. За това трябва малко да осложним използването на електронния подпис, да наложим някакви пречки. Така че нека да разпишем. Ако считате, че става въпрос за незаконосъобразна дейност, отказвате да предоставите съответната услуга. По член 20 мисля, че той ще бъде доста спорен и ще доведе до много дискусии. Предлагам да считаме, че електронният подпис а, не е идентичен с ръчно положения подпис. Затова трябва да се а, предоставя като атестация презумпция, извинете, за еквивалентност. Струва ми се обаче, че е много по-лесно да се злоупотребява с електронния подпис, отколкото сръчно положения такъв. Затова, ако утре имаме някакъв съдебен спор, със сигурност сръчно поставения подпис ще има примат над електронния. Затова се питам дали не бихме могли да запазим презумпцията за еквивалентност – в рамките на десетина години, за да може в рамките на този период да сме сигурни, че системата ще действа на практика. И накрая, благодаря на докладчика за това, което каза във връзка с делегираните актове и актовете за изпълнение. Тук ще направя един общ коментар, госпожо председател. Аз лично съм изумен от огромния брой делегирани актове и актове на изпълнение, които ще се използват в законодателството, което гласуваме в момента. Освен досиетата, като това, което е обект на нашето внимание днес, ако не се лъжа, има около 70 или 75 законодателни акта, свързани с многогодишната финансова рамка и а, там ще се използват делегирани актове, които са напълно оправдани и това е работата на комисията. Затова, госпожо председател, бих искал да заявя, че е, средствата на парламента не отговарят на е, функцията за надзор на тези делегирани актове. Затова се питам, не бихте ли могли вие на председателския съвет да поискате оценка на административните средства, от които ще се нуждаем, за да упражним политическия контрол върху делегираните актове, които приемаме? Още веднъж бих искал да кажа, че тези делегирани актове са напълно оправдани, но не можем да приемаме делегирани актове без да разполагаме с необходимите средства за да упражним и политическия контрол. Благодаря. Senz'altro eh, riferiremo alla Presidente Sartori questa richiesta che... Да. Ще зададем този въпрос на председателя Сартори на председателски съвет може да бъде обсъден този въпрос. Наистина, тези делегирани актове могат да се използват за прилагането, при прилагането на директивата. Ако няма други <clears throat> желаещи да се изкажа, ще се обърна към представителя на комисията. Няколко присъстващите наистина се интересуват от това, което ще кажа. First, would like to благодаря. Добър ден на всички. Поздравления за докладчика и депутатите за техния принос и дискусиите по предложението. Според мен Действително докладчикът слага един акцент върху целта на това, което правим, какво искаме да постигнем. А, това е да търсиме и подобрение на предложението. Преди да отговаря конкретно на въпросите, нека да направя едни общи бележки. Комисията определено споделя намеренията и е, целите отразени в е, измененията. Разбира се, ние ще трябва да направим така, че крайния резултат от е, процеса да си остане насочен към основните цели и да се даде възможност на доставчиците на услуги да работят в е, равнопоставена среда с е, максимално ниво на сигурност за съответните транзакции и услуги покрити от е, законодателния текст. Търсиме, разбира се, изпазване на принципа на пропорционалност, т.е режимът за неквалифицирани, примерно, доставчици на удостоверителни услуги също да бъде отчетен. Ние работим заедно с всички е, вас, е, за да се спази е, принципа на професион... пропорционалността за... в полза на всички заинтересовани страни. Имаше въпроси от депутатите в залата, въпроса за сигурността и идентификацията. Мога да кажа, че регламентът няма за цел да се хармонизира процеса на удостоверяване, което е свързано с даването на идентификация, а по-скоро търси да формулира един минимален режим, който да позволи признаването на средства за електронно идентифициране, които съществуват в страните членки и които са признати в съответните страни, които дават възможност и на техните граждани да имат достъп до публичните услуги. Защо Разбира се, е, всяка страна членка може да реши е, коя схема да бъде призната, която съществува в съответната страна, така че гражданите да имат възможност да имат достъп до публичните услуги и е, извън територията на страната. Подобни услуги трябва по силата на закона да предоставят възможности за електронна идентификация. За това и ние разработваме е, законова рамка за платформи за оперативна съвместимост, техническа съвместимост. Споменаха се и някои пилотни е, е, дейности, проекта Сторк и други. В това отношение ние не търсим хармонизация. Считаме, че признаването на средствата за електронна идентификация – е, е най-удачният начин и трябва да се разботи върху оперативната съвместимост. В такава посока е насочен и целият текст. Разбира се, е, формулировката валидиране може би ще включи елемент за предоставяне на удостоверяване на самоличността или вече това зависи от страната членка, какви са нейните разпоредби. Ние следва да оставим на страните членки пълна отговорност за дейността им в това отношение. После бе зададен въпроса дали гражданите могат да имат избор. Разбира се, използването или разбира се трябва да се спазва принципа да има свобода на избора, в регламента не се отказва тази възможност, но не трябва да забравяме и факта, че е, признаването на средствата за електронно идентифициране и какви точно ще бъдат тези средства – е, е остава в е, пълна отговорност на съответната страна. А амбицията на регламента е да се постигне е, признаване и е, да има съответни задължения за публичната администрация и доставчиците на публични услуги вече те са тези, които решават какъв е, вид електронна идентификация може да бъде използвана. Така че е, регламентът е, не нарушава принципа за възможност на избор при електронна идентификация, но не бива да забравяме, че в края на краищата в публичния сектор страните членки са тези, които решават какво ще се използва и е, отговорността на страните членки да създадат съответни акредитационни е, схеми, трябва да бъде призната. Те, страните членки, е, е, гражданите, разбира се, могат да в, за други услуги да използват други средства за електронна идентификация. И накрая сигурността посредством прозрачност. Разбира се, това е много важен е, принцип и ние споделяме всички цели в това отношение. Затова, когато дефинираме доставчик на услуги, въвеждаме и задължение за този доставчик преди да започне да предоставя услугите си и регулярно по време на дейността си е, да има задължение да е, предоставя одит, доклад от одит. Квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги имат задължение да осигуряват сигурността, е, безопасността и непрекъсността на услугите. Благодаря. Давам сега думата на госпожа Оскок за заключителни думи. <coughs> Е, Благодаря, госпожо председател. Както установяваме, е, управлението на тази толкова важна инфраструктура е, не трябва да доведе до нисходящо хармонизиране Напротив, в тази инфраструктура са включени свободата на изразяване, растеж, оперативни пазари, заетост. И наистина в това отношение комисията има огромна роля. Не е хармонизирането е най-важното нещо, а оперативната съвместимост, която да даде възможност за връзка и единодействие между е, различните системи. Това не означава, че тези системи трябва да бъдат е, идентични. Е, що се отнася до казаното от госпожа Дел Кастилио, съгласна съм с по-голямата част от това изказване. Що се отнася до надзорните органи, Наистина необходими са крачки напред. Допълнително усъвършенстване на дейността. Трябва да намерим решение. Що се отнася до удостоверителните услуги? Как да бъдат те по-добре управлявани, как да се осъществява удостоверяването, и тук трябва да запазим едно разумно равнище, но гарантиращо сигурност. Господин Кройцман. Да се предвидят малко мерки, свързани с идентификацията, като се спази националното законодателство. Да, съгласна съм с вас, но трябва да се гарантира и нужното равнище на сигурност. И за това трябва да работим съвместно, съгласувано с комисия ИМКО. А, да, а, по повод на казаното и от други колеги, не трябва да отстъпваме и по отношение на оперативната съвместимост и по отношение на сигурността. Също така трябва да се отчита и ролята на третите страни. Все още този въпрос не е разглеждан. Но повечето от въпросите а, са свързани с удостоверителните услуги, където сигурността не е толкова е, висока. Що се отнася до електронната идентификация, смятам, че тук е, има съвсем е, дребни разногласия и ще намерим е, компромис, който да удовлетворява всички. Но е, няма да се впускам в технически подробности, ще кажа само, че сътрудничеството ни с комисия ИМКО ще се засили, след като а, е, постигне съответния напредък и комисия ИМКО. Не мисля, че на сегашния етап е, е оправдано такова тясно сътрудничество. Във всички случаи ще работим а, е, съвместно. Благодаря за всички колеги, които се изказаха. Председателката. Можем да приключим е, обсъждането на тази точка. Е, наистина много добро обсъждане се проведе, основните елементи бяха е, подчертани. Припомням на всички колеги, че на 18 септември е, трябва да бъде гласуван този тест комисията, а в пленарна зала през декември. Така, сега можем да преминем към следващата точка. Доклад за изпълнението относно регулаторната рамка в областта на електронните комуникации. И ще дам думата на госпожа Тротман, която е докладчик по темата. Но а, комисията ще се изкаже преди желаящи да вземат думата колеги, а, така че да се отчетат резултатите от проведените дискусии. Госпожо Тротман, благодаря много, госпожо председател. В началото на моето изложение по този доклад, който трябва днес да внеса за превод, наистина изключително кратки са сроковете. На първо място искам да благодаря на Европейската комисия, на господин Виола, който коментира отговорите на комисията на зададените и от мен въпроси Искам да благодаря също така горещо на господин Карацоглу и господин Детомасо, които представляват Берек и които е, много ценно ни сътрудничаха, както на мен на докладчика, така и на докладчиците в Сянка. И тъй като моят доклад е, все още не е валидиран. Няма по самото съдържание на доклада да се води днес дискусия а, по отношение на препоръките, които могат да бъдат отправени. Затова аз много внимателно ще изслушам колегите, докладчици в Сянка, а, какво ще кажат те, какви въпроси или предложения ще направят. С няколко думи а, същината на доклада, пакета Телеком е законодателно предложение на Европейската комисия, внесено през 2007 година, много дълга дискусия, до 2009 година се а, проведоха. А, за пълно прилагане от всички държави членки януари 2013 година, а срока за транспониране беше предвиден за май 2011 година. Наистина виждате колко е а, е, трудно прилагането на тази регулаторна рамка. И а, е, това, което искам да засегна в доклада, а, е, констатации за това, което е осъществено, напредъка и пропуските до този момент. Заедно с колегите Пилар де Кастилио и Малкам Харбър, тримата мускетари, така да се каже, целта ни беше да постигнем регулаторна рамка, която е, да отговаря на критериите за ефективност и така нататък е, и разполага с необходимата гъвкавост, така че да можем е, да засилим съвместната дейност и да облегчим тежестта, установявайки, че конкуренцията действа плавно. На този етап има и оценка на баланса, към който се стремим, между участниците в тази регулаторна рамка, комисията и БЕРЕК. органа на европейските регулатори единия пазар на телекомуникации, но не само този пазар. Имам предвид и инвестиции и засилване на правната сигурност, защото това е от полза за потребителя. Важно е също и за разкриването на работни места в този сектор. Това също беше наша цел. Така че не става дума тук само за економическа регулаторна рамка, а разбирам, че Европейската комисия е насочена към приноса в единия пазар а, този сектор, но е, разбира се и впрочем видяхме това и при доклада, който колегата Скок представи, въпросите свързани с доверието изключително важен. Трябва да постигнем динамично развитие и пространство с всички елементи, гарантиращи правно, законодателно и технологична сигурност. Бяха изложени различни позиции, проведе се дискусия с комисията по метод дали ще запазим само някои аспекти, които биха могли да се променят, така както предлага комисията, а, именно по-добри условия за свободно движение а, на а, фирмите а, с, и, или въпроси свързани с спектъра. Тук не е толкова полемичен този въпрос в парламента, но с държавите членки има полемика. И споменах, е, че наистина е много интересно да чуем комисията, как вижда следващите стъпки по отношение на спектъра, комисията от стъпи няколко крачки, Европейският е, съвет отхвърли идеята, че комисията може да разполага с е, е, правомощия, основни тук, за развитие, разгръщане на трансевропейски услуги. Наистина много бих е, искала да чуя мнението е, на комисията по този въпрос и по въпроса за универсалните услуги. Е, този въпрос беше обсъден, когато обсъждахме пакета. Комисията ни каза, по-късно ще стане това, но дали действаща тази разпоредба или не, не знам, но е, тук има разпоредби, които са свързани с е, технологии от миналото и такива, които са свързани с е, е, технологии на днешния ден и дори на бъдещето. И важно беше представителите на БЕРЕК и на комисията да посочат всички тези елементи, свързани с разпоредбите, с контрола експост, екстанте и много други аспекти. Е, и наистина е, може да се дадат регулаторни отговори, които е, да са наистина положителни, в положителна посока. В заключение, отново искам да благодаря на колегите. Моля да, ги изви... да ме извинят е, за това, че на последната е, заседание с е, докладчиците в Сянка нямаше как да проведем тази среща, но програмата ми беше изключително натоварен. Така или иначе ще наваксаме загубеното време по работата с измененията. Това искам да кажа, госпожо председател. Е, е, ла парола ora ла комисиона. Благодаря, благодаря сега за, ваш, за ваши увод, а сега давам е, думата на представителите от комисията. Господин Антони Велан, заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо докладчик, уважаеми депутати. Аз действително искам да предам извиненията на Роберто Виола, че не може да присъства тук на заседанието, както бе споменато тук, той ще има възможност двустранно да сподели позиции. Докладчикът повдигна много важен кръг от въпроси и много се радвам, че тук е, с мен е колега, който отговаря за част от тези въпроси и който ще може да се изкаже веднага след мен. Но може би най-важният въпрос преди да повдигнем конкретните теми очертани от докладчика, е въпросът е, как е, си е, формулираме заключенията от настоящата картина на нещата. Разбира се, споделяме съжалението, което се изказа от това, че процеса на транспониране на законодателството е изключително бавен в някои от страните членки – мисля, че е, към момента е, вече е, почти е приключил този процес, може би с малки изключения. И можем вече да си извадим някои предварителни заключения за това как е, действа рамката но не считам, че сме в състояние да започнем вече да обсъждаме в подробности е, едно е, евентуално, е, един евентуално общ преглед на директивата, която бе прията в 2009, именно защото процеса на транспониране бе много бавен но все едно можем да направим едни ясни заключения по въпроси, които трябва да бъдат проведени и не могат да чакат до момента за, на прегледа или преразглеждането на съответния законодателен текст, което ще се случи, това спомена и госпожа Круз пред вас. Има ред ключови моменти, които трябва да бъдат огледани. Някои от тях вече са упоменати от докладчика, а именно въпроса да се сложи акцент върху един инструмент тип сертификат, който да улесни трансграничното предоставяне на услуги. Също въпроса за частотите, обхвата на частотите се дискутира. Сега въпросът за, въпросът за този сертификат или тип паспорт. Това е, е ключов елемент от пакета за единния пазар, който се изготвя в момента. И основната идея е, е, е, да има едно единно разрешително дори за оператори, които предоставят услуги в повече от една страна. Което е, води до много високо ниво на правна сигурност и административно упроставане на процес. Защо казвам, че е крайъгълен камък? Защото а, от тази отправна база нуждите на операторите, които работят на, в повече от една страна, ще могат да върват, когато те бъдат посрещнати, ще може да се върви и в посока на хармонизация на пазара. Разбира се, е, има анализ на режимите за защита на крайния потребител в пакета който предо, от предложения, който е, предоставяме. Едни подобни интегрирана, една интегрирана дейност и предоставяне на услуги в повече от една страна и съответно е, едино разрешително е много, много все още трудна тематика. Ние е, искаме да, да работим за това единно разрешително, защото то дава правна сигурност и е, това хармонизиране на условията обаче не би следвало да е за сметка на другите е, заинтересувани от процеса. И не бива да се дава възможност да само благодетелстваните да изличат печалби от това. Та, в хармонизирането е необходимо и да се намери адекватното общо ниво на защита. Това е от интерес на всички страни членки, които така считат, че въпросът е много чувствителен. Въпроса за е, обхвата на частотите. Е, парламента в е, пакета от законодателни предложения от 2009 година те е, дадоха старт на програмата за е, радиочастотите и е, така се създаде една много висока амбиция в това отношение е, с е, цел да, да има достатъчно защита и за, в тази област и в други ключови политики. Е, разбира се, ние не, не можахме да стигнем много далеч в регламента за радиочастотния спектър и съответната политика, защото в страните членки има различен режим и всъщност и, така, хармонизирането бе на много, много, много ниско ниво. Затова комисията иска да засили усилията си в това отношение. Въпроса е, е за това какъв е, капацитет може да има за предоставяне на паневропейски услуги. Е, винаги съществува тук и въпроса за роуминга и дали операторите могат да получат достъп до тази най-търсена услуга, т.е мобилни комуникации. И най-така е, смелия пример в това отношение за мобилните е, сателитни услуги е, виждаме, че на европейско ниво се постигнаха много, много големи резултати, но до голяма степен те а, е, не постигнаха пълния си а, е, потенциал заради големите различия в режима на а, е, разрешителните в страните членки. А по въпроса за правната защита, мисля, че е, тук е, повдигам, е, докладчика повдигна ред въпроси, Аз симетрична, съответните процедури за екс антекс пост проверки. Разбира се, комисията споделя амбициите на докладчиката, именно да се направи така, че рамката да функционира по такъв начин, че в края на краищата да не е необходимо да се налага регулация. Комисията иска да се предлагат решения за регулаторната рамка, които да бъдат по- изчистени, да, да доставят достъп и съответно да имат голяма а, степен на защита на конкурентоспособността. Тоест, това все още не е, е отмяна на регулацията, но е един акцент, който ни позволява да се движим в тази посока и, е, и има а, е, така. Това е един аспект обаче от политиката ни, която не е изпъл... който не е изпълнен. А по въпроса за чисто техническите елементи, комисията отдава е, централно значение на асиметричното регулиране – с решаване на реални, проблемите на реалния пазар, т.е. да се отстраняват пречките там, където те съществуват. Прави се преглед на пазара и това е водещия принцип на действие. Според нас това не налага, по тази причина и не се налага основно преработване в момента на законодателния текст. Ние вече сме подали пред парламента законодателно предложение за намаляване на инвестиционните разходи за широколентовите услуги, където се включват някои елементи, които излизат извън сектора на телекомите но във всички случаи нямаме за цел да променим общото равновесие. В края на кращата комисията е твърдо на позицията, че съответните позиции трябва да бъдат засилени и ексанте регулацията трябва да решава само много конкретни въпроси, а не общо. А по отношение на взаимоотношенията ни с а, националните а, власти, е, член 7-8. Взаимодействието ни с БЕРЕК, където се формулират определени процедури и правила, а, комисията като цяло е удовлетворена а, от е, новия начин, по който си сътрудничим с европейските регулатори по отношение на е, правната защита. Много сходни са е, позициите ни по ред въпроси. Също с удовлетворение отбелязваме, че в много голяма част от случаите където комисията е направила съответни предложения, се е постигнало решение именно по линията на договаряне или спазване на предложенията на европейските регулатори и доближаването на националните позиции до тях. А в случаите, когато комисията счита, че една препоръка трябва да бъде спазена, когато тя върви в посока на оттегляне на предложение, тогава резултатите са, честно казани, смесени. Тогава процедурата евентуално приключва по силата на член 7. Вероятно не, е, по, не мисля, че отговорих в подробности на всички въпроси, но с удоволствие ще дам сега думата на колегата да довърши. Аз лично отнех вече достатъчно от вашето време. Благодаря за коментарите. Аз също искам да благодаря на колежката Траутман и на нашите гости. Дадохте ни достатъчно тема за размисъл и обсъждане. Много. А... Сега ще дам думата на представителя на а, гръцкия а, регулаторен орган. Заповядайте. Thank you. Um, starting, uh... Благодаря ви. Както аз, така и господин Дедомазо, представляваме Европейския орган на европейските регулатори за електронна комуникация. Председателят също искаше да е тук, но за съжаление имаше ангажименти в Гърция и не успя да дойде. Бихме искали да се възползваме от тази възможност и да благодарим на ИТРЕ, както и на докладчика във връзка с изпълнението на регулаторната рамка в областта на електронните комуникации. Благодаря ви за това, че ни поканихте да представим гледната точка на Европейския орган на регулаторите. Регулаторната рамка се въвежда през 2009 година и в момента се обсъждат евентуалните подобрения. Нашето становище почива на ежедневната ни работа и прилагане на регулаторната рамка. Бих искал да отбележа, че европейските регулатори и органа, който ги представя, представлява, нямат единно консолидирано мнение по темата. Ето защо горещо приветстваме възможността да се продължи диалога с европейските регулатори като дискусията ще покаже дали се нуждаем от общо преразглеждане или по-специфични корекции. След тези кратки уводни думи бих искал да дам думата на господин Дедомазо, който ще навлезе в по-големи подробности и ще ви представи основните ни коментари, които сме представили в нашия доклад, който по-голямата част от вас може би са прочели. Благодаря ви. Преди да навляза в дълбочина, бих искал аз да благодаря на докладчика и на комисията ИТРЕ за чудесната възможност да споделим нашето становище с европейския законодател. Целта на днешното заседание е да се и обменят мнения във връзка с регулаторната рамка в областта на електронните комуникации и възможността и за справяне с бъдещите предизвикателства. Общото становище в органа на европейските регулатори е положително. Считаме, че настоящата регулаторна рамка отговаря на целите и представлява двигател за стабилност. Считам също, че е важно да се последва ясното послание, което изказа докладчика, а именно, че се а, нуждаем от по-голяма яснота, за да може националните регулаторни органи да могат да прилагат регулаторната рамка. Това е основен фактор за стабилност. Регулаторната рамка дава на националните регулаторни органи необходимите инструменти. Така, например, дават се нови инструменти в връзка с средствата за правна защита, но се дават също така и възможности за използване на симетрична регулация, ако това е необходимо. Осигурява се необходимата неутралност, прибягва се към хармонизация в областта на чистотите в Европа и така нататък. Това са инструменти, които са на разположение на националните е, регулаторни органи. Така че оценката ни е, е доста положителна. Считаме, че европейските регулатори изиграха важна роля в е, създаването на компетентния в тази област съвет. Ние ще полагаме и повече усилия за в бъдеще, за да може да отговорим на предизвикателствата, които са описани в регулаторната рамка. Със сигурност има поле за подобрения, нещо, което виждаме в ежедневната ни работа. Да, има какво да се подобри, но въпреки това считаме, че не се нуждае някаква цялостна промяна в парадигмата. Готови сме да променим а, светогледа си и с оглед на промяна на подхода. Следим тенденциите в сектора. И процесите по отпускане на държавни помощи в а, държавите членки – Мисля, че господин Уилан от комисията също упомена инициативата за проекто резолюцията. Органа на европейските регулатори все още няма окончателна позиция, както каза колегата, но ще изготвим такава за в бъдеще. Сега по-конкретно. Член Споделяме становището на комисията и сме удовлетворени от резултата. Берек, органа на европейските регулатори, се включи в работата. Считаме, че в рамките на краткия срок, предвиден в регламента, Берек успя да предостави е, добро и независимо становище. С това отхвърлихме скептицизма на хората, които се оплашиха от първите стъпки на прилагане на регламента. Берек подкрепи комисията още от самото начало, защото националните аспекти винаги оказват влияние. Работихме в тясно сътрудничество с комисията по изготвяне на препоръките. По регулаторната рамка, да, необходими са някои корекции. Имаше препоръки, които бяха приведени в изпълнение, като не трябва да забравяме, че има разлика между чисто е, препоръките, от, е, които тясно се отнасят до политиката и тези, които са по-широко обхватни. Комисията в член 7 може би би могла да вземе предвид националните специфики по отношение на тълкуването на препоръките. По последващата оценка, няма да повтарям казаното от комисията, напълно а, споделяме вашето мнение. Сега тук се предвижда 25 годишен период, но доказателството, че системата работи е намаляването на списъка намаляването на елементите в списъка. Сега комисията изготвя нов списък. По предизвикателствата те не са насочени а, само в селските райони. Друг проблем е достъпа до пазара. Но в това отношение се нуждаем с по от по-добри решения. В Берек вече работим и върху намаляването на административното бреме върху европейските оператори и по този въпрос работим в тясно сътрудничество с комисията. Приветстваме преразглеждането на регулаторната рамка и на препоръките, тъй като те вече бяха морално устарели. И накрая, да, вярно е, че по-настоящем регулаторната рамка функционира добре, но в определени отношения бихме могли да внесем допълнителни корекции. Възможно е да направим един по-общ преглед на регулаторната рамка. Необходимо е да се смекчи тежестта, която пада върху националните оператори. По използването на инструментите те могат да се прилагат на практика но тежестта на доказване е много тежка, нещо, което обсъдихме и на последния преглед. И накрая, новия институционален облик на националните регулаторни органи – Знаем каква е настоящата структура на националните регулаторни органи, знаем какво постановява и член 3, изменен от регулаторната рамка от 2009 година. Там се дава по-добро определение на независимост. Основните инструменти а, в това отношение са на лице – по изпълнението, както знаете, има възможност за преглед на национално равнище. Европейската комисия трябва отблизо да следи правилното изпълнение и независимостта на национално равнище. Необходимо е да се преразгледа институционалния облик на националните регулаторни органи, за да имаме и по-голяма последователност в техните действия. Националните органи ще имат възможност да контролират изцяло собствените си ресурси, бюджета, персонала и така нататък. Необходимо е Берек да разполага с минимални правомощия, за да може да изпълнява задачата си по-ефективно. Това е накратко това, което исках да кажа. Благодаря. De Tommaso per questo contributo e iniziamo con i nostri shadow. Il primo a parlare lo shadow del e. Благодаря. Нека сега да чуем докладчиците в сянка. Господин Хокмарк първо. Благодаря, благодаря на докладчикът. Е, чувствам се много спокоен и уверен е, за, не, в нейните възможности да продължим. Благодаря и за изказванията. А, сега, а, положението не е толкова лошо. Не вървиме по линията на изказването. Операцията беше успешна, пациентът почина. Но а, комисията каза сега, че законодателството е приложено а, на национално ниво, но аз лично а, имам своите съмнения колко се изпълнява то на практика, като виждаме резултатите. Ние е, взехме е, решение по пакета законодателни предложения за телекомуникации. Е, виждаме реалност, която доста ни притеснява. В Южна Корея 15 е, милиона жители, е, където е, има повече потребители на 4G услуги, отколкото в Европейския съюз, където живеят 500 милиона а, в, обиден, в Штатите 20% по-високо е нивото. Of the European Union member states have zero. И, а, тези а, цифри в края на кращата определят и развитието на ред много важни услуги. И а, действително е право представителя на комисията, който казва, че макар, че пакета за телекомуникациите е приложен в националното законодателство, пазарът е още разпокъсан. И една от причините за това е е самият, че има недостатъци в самия пакет. Това трябва да се реши чрез преразглеждането му. А другия проблем е начина по който се прилага това законодателство. Съмнявам се, че е достатъчно удачен. Примерно, неразделянето на собствениците на услуга и доставчиците, и собствениците на инфраструктура и доставчиците на услуга. Това спира вероятно и разпространението на широколентовите услуги. Смятам, че не е използван този механизъм на разделянето на собствеността на инфраструктурата и е, услугите. Това е много важен елемент на целия законодателен пакет. И искам да попитам комисията, считат ли, че е, реално всъщност има резултати дали се използват съответните инструменти. Сега, едно е да имаш прието законодателство, друго е да, да го използваш, така че да се променя действителността в е, посоката, в която искаме да се променя. По отношение на е, пакета законодателни предложения за телекомуникациите, много е важно тук да се обърне внимание на програмата за радиочастотите. Определено тя не се използва. Много важно е да чуем от комисията какво смята да прави в това отношение, защото сега непрекъснато се искат дерогации с аргумента, че ще се създадат работни места и економически растеж – не мисля, че е, това е приемливо като е, позиция, защото страните членки все пак е, трябва да прилагат нещо, по което всички сме се съгласили. Госпожа Траутман и господин Билър също говореха за проблема за паневропейското разрешително. Трябва да бъдем напълно на ясно, че ако няма европейски лицензии, европейски оператори, няма да има интегриран европейски пазар е, на телекомуникациите. Всичко останало ще бъде разпокъсаност. Може би не е толкова голяма, но все пак разпокъсаност. И е, за това е, ще бъде и много отрицателно за развитието на Европа ако не се даде възможност за пълно свързване. Това е предвидено и в цифровата, програмата за цифровизация. Осигуряване на конкурентна способност на съответния бранш, водещата ни роля в науката и изследванията. Всички тези неща са много важни, за да можем да успеем в това отношение. Също така, според мен, е важно да е, продължим с е, дейността си в тази област. Това е и важен елемент от работата на нашата комисия. Каза го на докладчикът. Сега трябва да е, направим преглед. Дали целите, които си поставяме, реално се постигат посредством законодателството. Комисията каза, е, прави се, че е, пакета за телекомуникации се е приложен в националното законодателство. Добре, но а, е, реалността не се е променила до нивото, до което ние очаквахме това да стане. А телекомуникациите са от ключово значение за Европейския съюз и европейската економика. И а, за това искам да чуя мнението на комисията и днес и в бъдеще. Как си представяме какво е взаимоотношението между пакета за телекомуникациите и постигнатото до този момент? Защото факт е, че е, Европа не е, е лидер, не, не, не, не е водеща. Тя по-скоро си е, остава изостанала с разпокъсан пазар и много други страни се движат много-много по-бързо. За мен това е ключов въпрос, който трябва да се реши и част от преразглеждането на законодателството трябва да включи и реформи, които трябва да се направят, ако не искаме да си останем губище. Благодаря, господин Хохмар. Давам думата на следващия. I'm not really sure what comments to be making on this. Не, съм сигурна какъв коментар да направя. Няма да кажа нещо. Благодаря. Пасямо, но че са на трешазо, пасямо интервенти дей мембри дела комисионе, скрито паларе. Добре, да дадем тогава думата на другия на другия докладчик сега. Благодаря. Един, една бележка към колегата Хокмарк. Вие казвате, че трябва европейски лиценз за техническите оператори, но смятате ли, че страните членки са готови да направят това? А, избягването на таксите за роуминг ще е един положителен резултат, но мисля, че страните членки е, ще се съпротивляват. Много са важни, разбира се, нещата, които повдигате. И сега искам да кажа няколко думи от името на господин Валиан. Е, приветства Европейския парламент, е, който излиза с доклад. Е, също приветства съобщенията на комисията за завършването на Европейския цифров пазар. А сега парламента има възможност да завърши всички мерки за прилагане на третия пакет за телекомуникациите и като че ли ние стигаме до едно заключение. Либерализирането на пазара има положителни резултати за потребителите, но също така и е, засилва фрагментацията на, теле... на пазара на телекомуникации. Много сложни са условията за новите влизащи на пазара прилагането на съответното законодателство се е, интерпретира по различен начин от е, националните законодатели и е, в резултат е, разходите за доставчиците в различни страни членки са различни, има голям разнобой и няма възможност за економии от мащаба също се създава регулационна несигурност, която не допринася за инвестиции в иновации. За това трябва да се търсят нови стимули за пазара на информационни и комуникационни технологии. Има много трудности за операторите да работят на наднационално ниво трябва да се направи така, че част от е, доходите от този сектор да бъдат е, реинвестирани. Отново няма достатъчно условия за е, създаване на растеж. А този отрасъл може да засилва производителността на нашата економика информационните и комуникационни технологии са един от ключовия е, отговор на е, предизвикателствата, с които се сблъскваме. Е, ще има и нови предизвикателства, които обаче могат да се превърнат в е, възможности. И е, ние трябва в, е, да преценим е, регулаторната ни рамка в това отношение да търсиме е, сигурност, правна сигурност и предсказуемост, е, за да могат да се е, насърчават инвестициите. Освен това, трябва да се промени нашата визия за това как да насърчаваме инвестициите в този сектор, евентуално да следваме и модела на щатите. Също така трябва да се търсят економии от мащаба, стимули за инвестиции и достъпност, достъпни цени. Така както бе е, постигнат резултат с намаляване на цените на роуминга. Разбира се, някои от тези идеи са твърде провокативни, но ние трябва да имаме възможност да е, бъдем достатъчно конкурентни и ефективни спрямо другите економики, а това ще ни помогне и е, за. Е, справяне с кризата. Благодаря. Е, да, от името на колегата Валян е, се изказахте. Е, давам отново думата на... Се я blev lite е, да, е, моля да е, ме извините, че не бях готова преди малко и не можах да се изкажа тогава. По общоевропейските лицензии имам коментар. Това действа в Централна и Източна Европа, но в Холандия, в скандинавските страни има доста географски ограничена инфраструктура. Има монопол на държавните мрежи или на местните такива. И много малко граждани се ползват от тях, ако погледнете общия обем от потребности. Така че би било интересно, според мен, да се обмисли възможността за европейска инфраструктура, как да се определи европейския пазар като подходящ пазар. Всъщност, ние разрешаваме географски да се сегментира този пазар. И на тези сегменти има монополи, които всъщност не оказват въздействие върху общия пазар. В Барселона, например, има мрежа, която се управлява от една общност с а, определяща а, достъп до бежичен интернет. Има и в Берлин а, такава мрежа. Използва се частотен спектър, който е получил всъщност лиценз за съвсем а, друга дейност а, а не за тази, за която се ползва. Тоест, една част от а, частотния спектър не е лицензирана и а, за такива проекти а, се а, ползват. В Амстердам също има такъв пример. А, и местни общности ползват тази мрежа за телевизионни предавания. Тоест, това е една възможност, може да се запази част от спектъра за подобни а, проекти с благотворителна цел. А, има също така и въпроси свързани с сигурността. Те се повдигат от държавите членки. Благодаря. Благодаря за вашите а, предложения, господин Майер. Благодаря. Господин Кройцман попита дали държавите членки са готови за това. Същия въпрос може да бъде зададен за всеки преглед, включително и за прегледа на вътрешния пазар. Можем да го направим за много от документите, които сега обсъждаме. Най-важното обаче е да имаме ясна представа за това дали използвания подход е правилния ясна представа за това дали искаме да вървим напред или желаем да си останем на същото място. Тоест, нека се уверим, че вървим в правилната посока и а, е, да не а, е, тъпчем на едно място. Трябва да имаме способността да направим тази промяна. Не само политиците, но и техническите експерти, като че ли отделят прекалено голямо внимание на тези технологии. И когато говорим за тази тема непрекъс за разрешителните, считаме, че всички трябва да използват един и същи подход. Но държавите членки са тези, които могат да се обединят, съответно и операторите в консорциуми, за да имат по-големи печалби. Затова трябва да бъдем и прагматични, но нека да изхождаме от реалността. В другите части на света а, хората напредват много по-бързо, отколкото ние в Европа. Затова, може би, трябва да предприемем нови и нови стъпки. колега Окмар, е, дарей парола. Благодаря, господин Хакмарк. А сега, накратко, ще дам думата на комисията, да, за да може да отговори на зададените въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутатите за коментарите и въпросите към комисията. Ще започна с казаното по разрешителните за частотния спектър. Този въпрос има няколко измерения – Както посочи колегата, общоевропейския подход не означава несъмнено ангажименти за наземна мрежа или друг вид мрежа във всяка държава членка, мрежи, които да действат едновременно. Мисля, че дори най-големите играчи на пазара са готови за промяна. Това, което е важно е, за да сме на прав път и да предприемем необходимите крачки, е желанието на операторите да инвестират в нови широколентови мрежи. Това трябва да бъде комбинирано с едновременна дейност в няколко държави членки в рамките на съответните условия, времеви график – и а, еднаква продължителност на разрешителните. Необходимо е системата да бъде факултативна и да не решаваме да имаме един общо европейски подход. Да, действително, Важно е да не забравяме, че има повече от един бизнес модел. И подхода, който използваме по-настоящем, не е единствения. Комисията гледа положително на гъвкавостта и на възможността за високочастотни спектри, които използват различен рутър. За това обаче се нуждаем и от налични спектри и от надежна правна рамка. По другите коментари, които бяха направени, бих искал да кажа следното. Господин Хокмар и казаното от него във връзка с програмата за радиочестотите – В тази програма, извинете, казва председателката, има малък технически проблем. Мисля, че слушалките ви са много близо до микрофона и това води до микрофония. Ораторът продължава. по частотата от 800 Hz не можахме да изготвим позиция на време. Имаше искане за дерогации. И трябваше да се, минат през администр... да се мине през административните процедури на комисията, за да може да а, приведем всичко в съответствие. Разбира се, освен контрола от държавите членки. Има и други причини, като например проблеми с трети държави и други причини, които са напълно основателни. Подихме дискусия с държавите членки и в тях настояхме върху минималното прилагане на дерогациите – Надяваме се, че броят на, дерега... на дерогациите и тяхното отпускане ще приключи преди лятната почивка. Господин Хокмарк упомена разделянето на собствеността. Очакваме бизнес модела за разделянето на собствеността да бъде по-бързо действащ от този, който вече използвахме. Но така или иначе, не можем да обясним явлението с този фактор. Една от двигателните сили в работата на комисията по а, недискриминаторните условия се дължеше на това, че имаше големи вариации в подходите, които се използват в държавите членки. А, те не винаги се дължат на обективни причини. момента работим и по друг въпрос. Считаме, че операторите в отделните държави имат специфични нужди и трябва да има конвергенция и по техническите средства за достъп до мрежите. Без значение дали става въпрос за виртуално разделяне на собствеността или друг вид достъп. Благодаря ви. E Благодаря много за тези отговори. Е, господа Карацогу и Де Томасо, имате ли някакъв коментар сега? Uh, Само да отговоря на някой от коментарите, направени е, преди малко. Първо, е, БЕРЕК, европейските регулатори, са е, наясно с необходимостта да има единен пазар. Затова сме и готови да работим в е, съвместно с комисията. Господин Томазо също спомена, че ние имаме ангажимент да се облегчи административния режим за паневропейски оператори. И във всички случаи очакваме да има и допълнителни стъпки в тази посока. Един от е, ключовите въпроси, който бе поставен, бе свързан с покъсаността на пазара. В това отношение не сме големи песимисти. Виждаме, че се засилва нивото на хармонизиране, е, често подкрепена от препоръките на комисията – това е, естествено е по-вярно за по-зрелите пазари, но е, е, що се отнася до пазарите на услуги от нови поколения, било то за фиксирани услуги или мобилни, Определено е, пазара е, се, има отношение към е, развитието. В Европа има развит пазар, примерно в Австрия има много силна конкуренция между мобилните услуги и стационарните такива, с което се принуждават операторите да предоставят е, услуги на много ниски цени, защото иначе стационарните оператори не биха могли да функционират в е, Холандия. Е, също има сериозни модели за предоставяне на конкуриращи се услуги. В Гърция има варианти, които поне кабелните услуги не се, няма смисъл да бъдат предоставени. В Литва няма разделяне на собствеността върху инфраструктурата и доставчиците, което всъщност накара страната да се предвижи към най-новото поколение от услуги и да бъде лидер. В Швеция се разработват малки локални услуги – провайдери и оттам нататък отново има силно развитие на услугите от най-ново поколение. Тоест, ние трябва да търсим обединяване на пазара, но трябва да се отчитат и различните условия, с което ще можем по-бързо да реагираме. Благодаря. Господин Томаза, имате ли нещо да добавите? Нямате. Давам сега думата на госпожа Тротман да каже думи в заключение на тази дискусия. Е, както посочиха много колеги, госпожа Тротман а, а, и по време на предишния мандат се работи по тези въпроси, тя е експерт. Сега и давам думата. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на колегите, благодаря на Европейската комисия, на представителите на БЕРЕК за високото качество на нашата дискусия. Със сигурност тя ще дообогати съдържанието на моя доклад. Само няколко коментара, ако ми позволите. Не, няма да отговарям точка по точка на всички изказали се, по-скоро тематично. Първо, може ли тази регулаторна рамка да бъде единствения инструмент, за да стимулира пазара, да паднат бариерите между 27-те пазара? Отговорът е не. Регулаторната рамка ще помогне, но не може да бъде единствен инструмент. Имаме затруднения с разрешителни с лицензии, с спектъра, мога да направя списък с тия проблеми. Това, което очаквам от Европейската комисия, е дискусията да бъде прецизна, точна и оперативна. Всички субекти, които участват в пазара и на самото действие на регулаторните мерки и на инвестициите ще ни дадат възможност да изкажем нашето становище. На второ място искам да имаме определени срокове. Не смятам, че ще положително за операторите поетапно да се приемат промените, без да се насочи погледа към основните цели. Европейската ситуация беше съкр... Е, сравнена с, с тази в САЩ и Корея, но това са абсолютно различни системи. В САЩ има монопол с картелиране, разпределяне по територията. Виждаме, че в подобна дуална система не може да действа в Европа. Така че ние трябва да управляваме по един прагматичен начин тази нова ситуация с поява на нови оператори, които да са способни да инвестират. И за това се нуждаем от е, устойчива регуляторна рамка, е, така че да ни дава възможност за ефективни действия. И а, е, трябва да отчитаме различните ситуации в отделните държави и а, по пътя на сътрудничеството член 7 и 7а показват, че можем да напреднем в тази посока едно действителна регулаторна рамка. Смятам, че не са оптимизирани всички инструменти, включени в тази рамка, така че аз не съм за а, общо глобално пълно ревизиране на тази рамка. Не смятам, че някои аспекти обаче могат да бъдат пренебрегнати а, с преходни мерки, с преходно ревизиране. Опростяване на пазарите, например, или а, използване, когато се налага, на симетрични регулаторни мерки. А, това биха могли да бъдат а, подходящи подходи. Така че, ако комисията иска да се постигне напредък по паспорта, спектъра и е, други мерки, да не се пренебрегва и тези аспекти, които могат да осигурят е, е, приемствен аспект на е, тези разпоредби. И трябва да разполагаме със съответните инструменти за това. Смятам, че е възможно това да се постигне. Не е необходимо да се ревизира е, всички е, инструменти, така както каза комисията, но трябва да улесним сътрудничеството между е, комисията, т.е. с комисията и с БЕРЕК. По отношение на така наречения паспорт, има един въпрос, на който комисията трябва да даде отговор. Дали такъв паспорт се получава във всяка държава? И при възникване на търговски спор, какво е решението, какво трудово право се прилага също така. Дали държавата, в която е установен оператор или там, където е получил лицензията – какви са принципите, които се прилагат, какви са последствията. По отношение на паспорта, казвам да, това е интересен вариант за упростяване, но трябва да сме наясно с резултатите, с въздействието и с това налага оценка на въздействието, което се препоръчва в целия пакет Телеком. Така че трябва да бъдем особено вниматели по отношение на разделението на собствено. Това е добър, ефективен инструмент с възпираща сила. Така ли, иначе, това е инструмент, който може да се ползва. Отново благодаря на всички, госпожо председател, благодаря ви а, за търпението и предоставянето ни допълнително време за тази дискусия. Благодаря, Катрин Тротман. Благодаря на всички, които участваха в дискусията, благодаря на комисията и на представителите на Европейски орган. На 9 юли ще възобновим дискусията и тогава ще обсъдим проекто доклада, изготвен от госпожа Тротман. И така, благодаря. Сега отново преминаваме към следващата точка. Трансевропейски телекомуникационни мрежи. Господин Тошеновски. А, като умолявам тези, които напускат залата, да го направят тихо. Се на столе пред нами е, материал, който сме проеднавали a схвалували в podstatě Благодаря. Вие имате в папките си вече обсъденото предложение. То мина и през комисията, през нашата комисия миналата година, през ноември. После имаше програма, после имаше смяна на финансирането, 9,2 милиарда се предвиждаха, след което бяха намалени с 1 милиард тези средства. Затова и трябва да се преразгледа доклада. Комисията даде ново предложение. Сега с съответното намаляване на средствата се е, налага да се променят текстове по същество. Свързано именно с факта, че се пренася акцента върху системни услуги, широколентовите услуги е, вече е, нямат толкова е, висок приоритет, колкото имаха, когато обсъждахме досието през ноември. Сега предлагаме и нови идеи по отношение на разпределението и предоставяне на цифрови услуги. И материал Connected Europe Facility, так се доставаме до Обсъждането на инструмента за свързане на Европа е, вече стигаме до момента, в който започваме да изпитваме известно напрежение. Искам да е, благодаря на докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество, защото времето ни е, притиска и се опитваме да намерим възможно най-широк компромис на базата на вече дискутирания през ноември текст. Аз лично смятам, че е, с е, колегите докладчици в Сянка е, трябва да се стремим консенсусните предложения да са възможно, да се радват на възможно най-широка подкрепа, за да можем да гласуваме в комисия преди лятото. Е, така ще успеем да е, спазим и съответните срокове. Проблемът, е, който установявам и затова искам да се обърна и към комисията е следният. Останаха доста, не, доста въпроси без отговор за това как ще се разпредели това намаление от 1 е, милиард между широколентовите услуги и традиционните за нас. Е, това е проблем. Как, е, как да подходим в доклада? Как да го съчетаем с вече обсъдени елементи? А също плана на комисията за финансовите, е, за нуждата от финансиране на различните цифрови услуги, е, би трябвало да можем да е, консултираме този план, за да можем да знаем как да процедираме, как да бъдем и достатъчно гъвкави в триалога той вероятно ще се състои след почив, лятната почивка. Времето действително ни притиска. Ще се опитаме да спазим графика. И Измененията, по които постигнем споразумения с докладчиците в Сянка, ще бъдат представени на последно, на последното ни заседание, когато ги формулираме, се надявам, че те ще отразяват максимално най-широко общото мнение. Тези компромиси трябва да бъдат постигнати и с оглед на триалога. Защото ще трябва да можем там да представим своята позиция и да видим и позицията на съвета. Аз лично ще приключа с работата по измененията до края на тази седмица. Няма да влизам в много подробности, но искам да повторя, че високо оценя усилията и сътрудничеството на колегите докладчици в Сянка. За нас е много важно в момента да, се, да спазим графика и се надявам, че ще успеем да приключим с измененията тази, е, седем и че, е, тази седмица извинете, и че компромисите ще бъдат приемливи за всички политически групи. А, никак, никак не е лесно за нас да спазим графикът. Два въпроса за комисията. Първо, какво е мнението ви за а, е, как да се разпределят а, средствата? по отделните е, пера, за нас това ще е много важно да знаем. Председателката, благодаря на докладчикът. Доктор Виола сега е тук е, като представител на комисията. Сега, преди това, давам думата на докладчите в сянка, господин Хокмарк. Благодаря на Докладчикът е, много високо оценява презентацията и начинът по който работихме, е, защото процесът не беше никак лесен е, поради промените в многогодишната финансова рамка. Мисля, че две категории проблеми има. Целите и критериите е единия и другия. Как да създадем съответните инструменти за финансиране – по отношение на целите и критериите, според мен нещата си остават такива каквито бяха. Защото е, фактът, че бюджета се променя, реалността не се променя, т.е. общия контекст не е променен. Е, съгласна съм до голяма степен с комисията, които казват е, в ревизи... ревизираното предложение, е, че много високоскоростен интернет в земеделските райони не е много реалистично. Но аз не мисля, че трябва да създаваме нова разделителна линия скоростта, която предоставяме в 2013, в никакъв случай няма да бъде достатъчна в 2020. Ако вярваме в това, просто в 2020 ще се получи едно огромно разделение между различните територии. И съответно економиката в земеделските райони няма да може да се справя с конкуренцията и с напредъка на пазарите. Това го виждаме в момента, а това ще бъде още по-вярно за 2020. За това е изключително важно, както казва и докладчикът, да подадем измененията, които подкрепихме в комисията миналия път. Това е правилният подход. А сега въпроса с финансирането. Пак, както и преди, ако погледнем общата картина, милиарда са много повече от 1 милиард. Общо сето 9 пъти повече. Но а, необходимостта от инвестиции а, не се променя. Затова трябва да действаме интелигентно, да търсиме инвестиции – а единия от начините да, бъде, да имаме успех в това отношение е да имаме цели и критерии, е, да имаме ясен подход за бъдещето. Да търсиме повече пари от структурните и кохезионните фондове. Смятам, че това е много важна задача за комисията, а и е, много ключов елемент от е, дискусиите и решенията, които трябва да вземем в нашата комисия. Подкрепям много, в много силна степен подхода на нашия докладчик. И независимо, че бюджета се променя, светът не се променя. Затова трябва да се придържаме към целите и да търсиме инвестиции, които да дойдат или от европейско ниво, или от частни структури. Тоест, според мен трябва да си, е, е, се придържаме към целите и е, да бъдем и прагматични и решителни, така както предлага и докладчика. Благодаря на господин Хокмар, госпожа Тротман. Благодаря, госпожо председател. И аз на своя ред искам да благодаря на докладчика господин Тозеновски. Той а, водеше изключително нашата работа заедно с докладчиците в Сянка. Благодаря му за а, внимателното ухо. Бяхме разочаровани, много разочаровани от начина по който се третираха а, цифровите мрежи на Европейския съвет от страна на държавите членки които явно не разбира, че информационните и комуникационни технологии са основен фактор за релансирането на растежа и създаването на нови работни места. Струва ми се, че трябва да дискутираме този 1 милиард, който остава и който е посветен на цифровите услуги. Към вашия въпрос бих искала да добавя още един, свързан с инфраструктурата. Разполагаме само с 1 милиард и той е, е предназначен за услугите. Но не искам Европейския парламент да из... бъде изключен от дискусиите и за инфраструктурата. Необходимо е да обсъдим всички аспекти и да не оставяме тези средства за други инструменти. И с оглед на това е важно Европейския парламент да продължи да участва в дебата. Това е което исках да кажа. Считам, че имаме е, какво да кажем в това отношение. Ако видим как е, действа и Европейската инвестиционна банка, е, ще видите, че за мое голямо разочарование поведението съвсем не беше похвално. Комисаря Круз и представителя на Европейската инвестиционна банка присъстваха на една от срещите и ни обясниха, че ам, за инфраструктурите има по-голям лихвен процент при отпускането на кредит. Това обяснение се дължеше на факта, че инфраструктурата се счита за по-рискова инвестиция. И аз попитах какво да правим тогава и отговора беше тогава трябва да търсим публична гаранция. Да търсим къде е грешката. Ако има държави членки, които се мъчат да намалят бюджетния си дефицит, ми ние не можем да гарантираме на тези е, държави, че е, инвестициите в инфраструктура ще бъдат е, приспаднати и ще бъдат, няма да бъдат считани за държавна помощ. Не можем да решим проблема по този начин. Ако видите и начина по който се извършва селекцията от Европейската инвестиционна банка, ще видите, че проектите, разбира се, нека да видим какви са окончателните резултати, но проектите обикновено са магистрали. В никакъв случай не са проекти, които да вземат предвид приоритетите, които сме определили, например цифровизацията и достъпа до интернет – Необходимо е в този контекст да видим и какви са условията, които се прилагат. Държавите ни членки са различни, както от гледна точка на населението, така и от гледна точка на географията, така и от гледна точка на достъпа на хората до интернет. Затова всеки от нас предприема различни мерки, които не винаги са тези, които се приемат в друга държава членка. И понякога някои трябва да наваксат в сравнение с други. Затова считам, че днес е много важно да изпратим ясно послание към комисията и към държавите членки. Нека да не отслабваме натиска. По член 5.3b, например, бихме могли по съвсем демократичен начин да насочим а, комисията към правилния избор. По-настоящем разполагаме с по-малко средства – което означава, че ще трябва да изберем определени проекти. Несъмнено ще трябва да обсъдим и този момент. Защото ако а, разпръснем този един милиард, много бързо няма да ни остане нищо. А ние трябва да бъдем максимално ефективни с малката сума, с която разполагаме. С докладчика ще се опитаме да стигнем до компромис защото е необходимо и Европейския парламент да, е, да, да говори с един глас. Затова трябва отново да потвърдим, че Европейския парламент може да излезе с единна позиция. Благодаря, госпожо Тротман. Господин Крацман. Благодаря, госпожо председател. Изказах се, когато беше представено новото предложение, но нека да кажа и сега, че това ревизиране е добро. Ограничава се бюджета само за важните проекти, има определени цели. Също така, според мен, е особено важно, че се създава европейска добавена стойност. И в край на сметка държавите членки трябва да действат. 7 милиарда предвидени първоначално отново бяха сметнати само като капка в морето. Но, разбира се, правителствата, държавите членки взимат решенията. Няма защо да се връщаме по това. Новото предложение определя приоритет инфраструктурата за дигиталните услуги, нещата са упростени и е, виждаме, че много от сегашните предизвикателства са обхванати и е, се подкрепя и законодателната дейност на Европейския съюз. Е, електронната електронния подпис, електронно здраве, тези проекти са изключително важни и законодателството, което трябва да приемем до края на мандата си, трябва да се конкретизира на място. По отношение на услугите за създаване на предприятията и обединяване в мрежа на регистрите, това също е от полза за европейските граждани, за економиката. Радвам се също така, че проекта не беше жертва на финансовите съкръщения. Трябва наистина да се предвиди дългосрочно финансиране, за да се осъществят подобни проекти. Трябва да се търсят и нови източници на финансиране. И при сегашната економическа криза винаги очакваме финансови съкръщения – по отношение на интернет има някои успорени мерки. Изтриването на незаконни съдържания, например, но не искам да поставям този аспект в групата на другите мерки. Получил, получавам писма от много родители, които се оплакват от съкръщенията. Механизма за свързане на Европа като че ли иска да финансира само основната инфраструктура. Не знаем какво точно ще бъде финансирано, но искам да продължи дейността в тази посока и винаги да се насочим към гражданите и за тази връзка с тях няма нужда от много средства. Но като виждам разпределенето, предвидено от комисията между различните теми, разпределенето на парите, наистина календарът, графикът е амбициозен – но трябва да се поработи доста, за да се постигнат добри резултати. Благодаря ви. Госпожа Андес Дотер. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал най-напред да благодаря на докладчика за а, дискусията по новия проект за законодателен акт на комисията. Становището на зелените се споделя и от другите политически групи. Честно е, справедливо е да се включи колкото се може повече от това, което решихме миналата година. Т.е. по-амбициозни цели за широколентовите мрежи, по-ясни критерии за проектите от общ интерес – и а, в това отношение бих искала да изразя отново своята подкрепа за инвестициите в инфраструктура. А, това е много важно за европейските граждани. Чухме това и от колегите днес. Много е важно да бъдем взаимно свързани и да не се задълбочава а, дигиталната пропаст, която съществува между нас в момента. По услугите Още от самото начало не искахме услугите да се включат в досие, в което се говори по-скоро за инфраструктурата. Дигиталната инфраструктура е доста странна тема за Европейския съюз, защото много пъти в дискусиите, както и по-рано днес, сме, виждали, сме разглеждали регламента за електронна идентификация и знаем, че в държавите членки имаме различни национални органи, е много трудно да се предприеме единен подход. Докладчика упомена проект като Европеана, проект, който е доста напреднал. Той включва културата. И аз като млад гражданин на Европейския съюз не мога да разбера защо е създаден Европейския съюз. Не си спомням преди 95-та година да е правено нещо а, по въпроса. В момента в държавите членки има важна социална борба а, и е важно да се инвестира и в културата в Европейския съюз, затова и проекта Европеана е много важен. Много а, други млади хора в Европа са на същото мнение. Те също биха могли да се възползват от а, инвестиции в инфраструктурата, която защитава и нашата история. Благодаря. Благодаря много на докладчиците Сянка. Сега Другите желаещи да се изкажат госпожа Форд. благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Бих искал да получа няколко уточнения по промените и да направя един по-специфичен коментар, който обаче е много важен. Думите, които са заличени на страница 38 по въпроса за сигурността. Заличаването на горещите линии, например, с оглед борбата с а, незаконосъобразно съдържание. По-настоящем в по смисъл на програмата се финансират проекти в много държави, много беше направено а, за да, да се борим с този тип а, престъпления. Някои от тези горещи линии а, са много важни. Какво ще стане с тяхното а, бъдеще, с оглед на това, което в момента фигурира на страница 36? Там се говори за платформи, транснационални платформи. А, нуждам се от малко повече яснота за организациите, които ще получават и национално финансиране. Тези организации, на които се докладва за нелегално съдържание, към полицията също се подават такива сигнали. Така че е много е важна работата на тези организации, защото те се натъкват на ужасяващи случаи в нашите държави. Надявам се, че ще мога да работя с докладчика и докладчиците в сянка, за да може да изработим текст, който да а, осигури финансиране на национално равнище на тези организации. А, колеги, ако не сте подписали декларацията номер 3, а, моля ви да я подпишете, защото тя е много важна за младите хора, които са изложени на риск. Нека да не забравяме тези организации, когато обсъждаме къде точно ще отидат и средствата. Благодаря. Господин Оди. Благодаря, госпожо председател. Аз съм сред е, тези депутати, които силно разочаровани от е, националната е, тип езерлъци в нощта на 7 срещу 8 февруари, когато трансевропейските мрежи паднаха жертва. Благодаря на докладчика, който наистина е става, се превръща в специалист по тези теми. Благодаря както и на другите докладчици. Всъщност проблемът е в финансирането, не по целите там има съгласие. Мисля, че има една идея, която не е приложена. Правителствата поискаха от Европейската инвестиционна банка да проведе проучване за общите възможности за финансиране, които могат да се осъществят от различните партньорства, гаранции, различни форми и инструменти, т.е. да възприемем някакъв иновационен подход към финансиране на инвестициите. И има проблем в Европейския съюз в далеко съобщенията как да се финансират нерентабилните инвестиции, които така или иначе се случват, или не рентабилните, които никога не се случват, а така наречените сиви инвестиции. Много се говори за Европейската инвестиционна банка. Аз разбирам тези, които искат тя да запази трите ата, но в тази банка има финансови инженери от различни държави и е крайно време да се поиска от тях да осъществят това проучване, да посъветват по какъв начин да се осигури това финансиране. Виждаме, че ни трябва собствен ресурс, тук се говори за междинна проверка, а, аз бих искал да се осъществи политическо ревизиране, защото това, което искаме по финансовата рамка, е, да, разбираме е, какви са трудности за държавите членки да приемем този 1 милиард, но е, само временно. Тоест, в този регламент да се запише не е искане на оценка, ревизиране през 2016 година, така както това се е, обсъжда в момента е, за е, многогодишната финансова рамка. Ще има тогава нова комисия, нов парламент, нов председател на Европейския съвет, може би Обединеното кралство ще е напуснало Европейския съюз тогава. Така че ще има какво да се ревизира и ще можем да преразгледаме равнищата за финансиране на трансевропейските далекосъобщителни мрежи. Кой ще има вяра в тези структури, ако не се инвестира? смятам, че Европейския съюз трябва да бъде надежда за инвестиции инвестиране в тази сива сфера и няма там да има участие от частния сектор, ако не се включи и публичния. Благодаря. Колегата Андерс Дотер иска думата от uh, Благодаря, госпожо председател. Е, съжалявам, че се налага отново да се изкажа. Е, господин Оди повдигна много интересни въпроси. Можем да ги обсъдим между докладчетите в сянка. Малко коментари за програмата за интернет, защото аз е, лично като е, млад е, човек се чувствам така в положение на несигурност. Мисля, че е, е много важно да не се забравя, че организациите, които вземат пари за по-безопасен интернет, е, е, имат е, и други източници на финансиране. Те е, могат да осъществяват определени ограничения върху подаването на съдържание на интернет без съдебно решение. И аз смятам, че определени методи за контролиране на подобно съдържание е много опасно, защото аз не смятам, че то е в, в е, интерес нито на младите хора, нито на обществото да се въвежда подобна система, която е, се подкрепя от обществения сектор. Комисията като че ли е, така много тихо е, подкрепя е, възможността подобни системи за контрол а, върху и за киберсигурност в решенията бизнес то бизнес. Не смятам, че това е добър, добър баланс спрямо възможността за свободно изявление на личните мнения. В Германия много дълго време, вече две години се обсъжда а, примерно слагането на снимки а, е, с детско насилие върху интернет. И а, е, мъдрото решение беше, че а, е, всъщност трябва да се обръща внимание на извършителите – а много организации, които се занимават с контролиране на мрежата, всъщност не искат да правят това. И ако ще се отрязват средства, смятам, че спокойно могат да се отрежат от програмата Безопасен интернет. Тя не служи а, за най-добри цели. Вижте, тук в момента започнахте да говорите всички едновременно. oggi ci permetta, se c'è una richiesta di intervento, di dare la parola ancora. Ако има желащи да се изкажат, ще ви дам думата и за второ изказване. Аз е, ви предлагам да дойдете там, където аз работя в моя избирателен район и да видите каква работа вършат подобни организации при нас. Е, не може да казвате, че всички такива организации е, не вършат работа. Господин Кройцман, мога само да подкрепя това, което се каза. Не става дума за цензура, никой не желая такава цензура. Обсъждано е това в Германия. Но с тази програма за там, където има детска порнография, там трябва да се защитават и правата на човека. И всички тези сдружения правят така, следят да се изключат а, от а, тези м, сайтове. А, Тоест не става дума за цензура. Всички сме против цензурата, но тук става дума да се предпазят децата, блокират се а, достъпа до а, някои съдържания а, по интернет. И тези институции трябва да могат да се ползват от подкрепа, защото тук е, става дума за защита на децата. Това е в интерес на всички. Председателката, благодаря за тези доуточнения по важния въпрос. И преди да дам думата на комисията, ще си я дам на самата себе си, за да коментирам нещо казано от е, много колеги а именно възможността за допълнителен ресурс. Аз също съжалявам, че е толкова ограничен този фонд, който тези средства, които ни се предоставят. И а, наистина не, не мога да разбера защо държавите членки не а, могат да си представят всички възможности за развитие в тази сфера и е, вероятно ще включим една допълнителна е, клауза е, при многогодишната финансова рамка. Тези условия т.е. ако не променим нещата, няма да постигнем растеж. Надявам се, че и в, по този аспект ще се внесат изменения към текста. А, програмата Козме, например, а, нови е, гаранции, нови е, програми за краткосрочни инвестиции е, бяха активирани. И наистина това доведе до лостов ефект и сега се определят е, предложения именно в рамките на програмата Козме, за да се е, увеличи финансирането. Е, и що се отнася до инфраструктурата, трябва да обмислим разпоредби, които да насърчават инвеститорите да инвестират в краткосрочни и средносрочни проекти. Защото е възможно да се привлече и частния сектор да инвестира и в по-дългосрочен план. Не с бърза възвръщаемост. Нашата група организира семинари по тази тема, така че се надявам да има и изменения в тази посока. Да, наистина много кратък е срока за внасене на измененията. Идния вторник, 25 юни, това е крайния срок за внасене на измененията. Надявам се, че всички колеги ще могат да включат е, ценни изменения, въпреки ограничения срок за внасенето им. Сега ще дам думата на господин Виола. Благодаря му, че е тук. Винаги високо ценим неговото присъствие. Ще му дам думата, за да отговори на зададените въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и за дадената възможност да говоря по тази важна тема в комисията ИТРЕ. Позволете ми най-напред да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за положените усилия им благодаря и за това, което се опитват да направят, а именно в доклада на ИТРЕ а, да а, включат важни елементи, които в последствие да изпратят и на съвета. Необходимо е, ако е възможно, да приключим този законодателен акт по-бързо, за да може да тръгне механизма за свързване на Европа. Ще пренапишем а, предложението, ще променим а, фокуса в него а, и ще вземем предвид а, драстичното намаляване на бюджета. Бих искал да предоставя малко повече обяснения във връзка с а, това, а, което и вие изискахте от нас. Първо, как възнамеряваме да действаме с този намален бюджет? Имаме само 1 милиард. Това е реалността. В нашето предложение акцента се поставя върху услугите. В по-голяма степен се поставя върху услугите, отколкото върху инфраструктурата. бихме искали да предоставим определена гъвкавост и за инфраструктурата, която, на която ще се спра по-малко. Крайна сметка за нея отделяме по-малко от 20% от средствата. Все още това не е окончателната цифра, но максимума ще бъде 200 000 милиона. Може би златната среда е правилната, но ще помислим допълнително за окончателните цифри. Та, това са средствата, отделени за инфраструктурата. Всичко останало отива за услугите, значи към 88% от програмата. какво ще правим с средствата, които възнамеряваме да отделим на инфраструктурата? Всъщност, първо нека поясня нещо. Бихме искали да имаме високоскоростни връзки в Европа може би езика не е достатъчно ясен и се нуждае от допълнителна корекция. Но се нуждаем от високоскоростни връзки, включително и за селските региони. Защо да ги изоставяме? Тоест, налице е политическа воля И може би сами разбирате, че ако разполагате с по-малко от 50 милиона, едва ли може да инвестирате в инфраструктура. Така, какво възнамеряваме да правим с тези средства? Ситуацията е много сложна. Влизате в а, автомобилен магазин, искате да си купите Ферари, само че имате само едно евро за първоначална вноска. Това е неприемливо. Отговорът трябва да е по-скоро да, мога да направя първоначална вноска, аз съм предприемач и мога да развъртя парите а, и ще ви предоставя и останалата част от средствата по-късно. Та това, което искам да кажа е, че темата, която обсъждаме днес е важна и а, за нея трябва да погледнем и структурните фондове. Възможно е информационните и комуникационни технологии да се превърнат в а, приоритет – това е един много добър избор на парламента и на съвета. Та в това отношение може да видим какви са максималните средства, които бихме могли да отпуснем от структурните фондове за инфраструктурата. Структурните фондове могат да допълнят частното инвестиране. Така че тези средства могат да бъдат двигател, катализатор, който да координира инвестициите на частния сектор и а, средствата от структурните фондове. Необходимо е да подобрим а, широколентовата мрежа. А, на, трябва да насърчаваме инвестициите. Знаете какви са и нашите планове в това отношение – Искаме хармонизиран единен пазар. Това може да стане с помощта на фондовете. Така че работим в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, а, за да определим най-добрия начин, по който тези средства да се превърнат в катализатор. Те трябва да стигнат до а, регионите, които използват средства от структурните фондове, трябва да насърчим инвестициите от частния сектор. Това е необходимо, за да може да лансираме механизма за свързване на Европа. Нуждаем се от тези средства, защото те ще бъдат изкрата, която ще задейства и целият процес в последствие. Тоест инвестициите в инфраструктура и посредством структурни фондове. Сега по услугите. Към момента не предлагаме разделение на услугите, които са включени в преразгледаното предложение. Причината е следната. Няма да има достатъчно средства, за да се изпълнят всички искания, свързани с услугите, които в момента се предоставят. Средствата са ограничени, без значение какъв е техния размер, а има много важни услуги в областта на по-безопасен интернет, културата, електронната идентификация, отворените данни. Това са все много важни елементи и ние очакваме да чуем мнението на парламента и на съвета – Очакваме да видим и крайния, окончателния компромис. За да може да се справим с малкия бюджет, с който разполагаме, сме въвели критерии в новото предложение, който трябва да ни насочва при избора – След като приключат средствата по механизма за свързване на Европа, трябва да се помисли как може да се самофинансират тези услуги. Някои от тези услуги с нетърговска цел, но е необходимо да се представи план за начина по който тези услуги могат да продължат да съществуват и да се самофинансират. Така че при разпределението на средствата ще запазим известна гъвкавост. Ще видим и разгледаме плановете, които се представят за съответните услуги, преди да направим и крайното разпределение. Готови сме всячески да обсъждаме предложението ни с Европейския парламент. Така че, госпожо председател, това е накратко положението. Какво научихме и от държавите членки? Аз представих преразгледаната програма в Корепер. Председателството на 6 юни в работна група на съвета представи доклад за напредъка. Структурната част по структурната част има известни разногласия сред държавите членки. Има широка подкрепа от определен брой държави членки, но има и силни възражения. Затова все още се опитваме да разберем как ще се развият дискусиите в съвета. някои въпроси с по-институционален характер, например как ще се организира работната програма и така нататък. И с това ще приключа. Благодаря. Благодаря ви. Да. Надяваме се да бъде постигнат напредък и в е, съвета. И Нека да дадем думата на докладчика, за да приключим с тази точка. Я не буду иш опак. Благодаря, госпожо председател. Не искам да повтарям всичко, което вече бе казано. Искам само да благодаря на колегите за изказванията. Ние всички сме наясно, че 1 милиард евро е съвсем малко, далеч не е достатъчно, за да се решат всички проблеми. Съгласен съм и с господин Оди, който каза, че трябва да търсим нови начини и нови подходи в бъдещето. Мисля, че трябва да поставим акцент върху програми, които са от жизнено значение за бъдещето и е, действително е, може да се намерят нови начини да се финансират е, програми за информационни и комуникационни технологии през следващия период. Надявам се, че ще бъде одобрен доклада. Ние е, се намираме в момента едва в началото. Считам, че е, предоставената сума 1 милиард са пари, които могат да се използват единствено да подсилим някои ключови дейности. Широколентов интернет, е, е, дигитални услуги. Е, също, примерно, проекта Европеана – услуги, свързани с сигурността, вие говорихте за тях също. Ние, разбира се, трябва да се борим с цензурата, но трябва да се намерят и начини да се решават проблемите в, този, в тази област. Аз съм програмист и съм присъствал на много конференции, където се обсъжда въпроса за недопускането на неправомерно съдържание на интернет. Въпросът е и чисто философски. Много е трудно да се формулират тези неща. Интернет е една отворена, открита платформа. Трябва също да сложим ударение и върху образованието. То е изключително важно, но няма да се впускам в подробности и ще спра до тук. Благодаря на всички колеги за подкрепата, защото работим в много ускорени темпове. Председателката, благодаря. С това Приключваме нашето заседание по информационните и комуникационни технологии е, за днес преди обед. Както казах, е, точка 7 отпада, защото нямаме информация за е, триалозите. И ще се видим днес след обед в 3 часа в 6Q2, т.е. не оставайте вещите си в залата. Приключваме малко по-рано.